Uh, next point. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми госпожи и господа, колеги, стигнахме до гласуването в дневния ред. Искам да се извиня на всички вас. Наложи ви се да почакате 15 минути Забавихме се. Имахме обаче изключително вълнуващо заседание на координаторите и постигнахме добър резултат. Всичко е наред. Няма напрежение след заседанието. Само, че много по-дълго от нея заседанието, отколкото очаквахме. Забавихме се, но успяхме да приключим с задачите си. Имаме четири доклада, които трябва да гласуваме. И мисля, че гласуването ще отнеме повече, даже много повече от час. Не сме сигурни, естествено, ще видим. Отиваме на проекто доклада, посветен на цените на природния газ и електроенергията. Докладчик е Барбара Капел. Започваме с пробно гласуване. Един въпрос. Сърдите ли сте, тъй като се забавихме? Гласувайте по този въпрос с да или не. Край на гласуването. Един глас повече за НП. Ето, виждате. Проверка. Преминаваме сега към списъка за гласуване. Изменение 68 до изменение 56. 56 до 68. Всъщност, всички тези изменения са идентични. Кой е за? Против въздържали се, отхвърлят се. 73 и 76. Амблок. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 78. 75. Извинява се председателя. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. За. Против въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Нека да направим проверка по изменението. НП и АЛДЕ имат по един глас повече. НП все още имат глас повече. Гласуването приключи. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85, естествено. 85. Проверка по 85. Гласуването приключи. Отхвърля се. 87. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88. За. Против. Нека да направим проверка. 88. Гласуването приключи. Отхвърля се. 89. За. Против. Нека да направим проверка. 89. Гласуването приключи. Приема се. 90. За. Против. Деведесе. Проверка. Гласуването приключи. Този път се приема. 91 до 61. Амблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10, 82, 83 амблок, за, против, приемат се. 84. Председателя се извинява, приема се, отиваме на 20. Отиваме на изменение 20. За. Против. Нека да направим проверка по изменение 20. Гласуването приключи. Отхвърля се. 102. За против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. От 21 до 32 амблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107, 115 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 108 до 55 амблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, по 40. Добре, проверка по изменение 40. Гласуването приключи. Отхвърля се 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 44. За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 електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет и девет гласа за, шест против. Сега по законодателната резолюция, по именно гласуване. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме за междуинституционалните преговори. Необходимо е мнозинство от депутатите в комисията, не от присъстващите. Поименно гласуване по междуинституционалните преговори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет гласа за, Значи имаме мандат за преговори между различните институции. Благодаря на докладчика. Преминаваме нататък към докладък за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници. Палома Лопес Бермехо е докладчик. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, нека да направим проверка. 59 проверка. Край на гласуването. не се приема. Отхвърля се. Отхвърля се. Компромисно изменение 14. Какво става?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 Компромисно изменение 14. Не, трябва да гласуваме по 59-то. Господин председател. Ние не можем да гласуваме, казва господин Борель. Ние не гласувахме по 59-то, защото две машини не работят. Моля да повторите гласуването. Искаме да гласуваме. Двама колеги не могат да гласуват, защото машините им не работят. Може да проверите, ако искате. Колеги, Мога и да чакам, но гласуването ще отнеме 2 часа. Съгласен съм с вас, но не може по средата на гласуването да променяме правилата. Всеки път давам едно и също време за гласуване. Не мога изведнъж просто така за един вод да променя правилата. Ще чакам по-дълго. Ако има проверка или поименно гласуване, ще чакам по-дълго. Може да ни отнеме 2 часа, добре. Много съжалявам, обаче не, не можем да се връщаме обратно към вече проведен вод. Тук нямаше нищо необичайно. Ще чакам по-дълго. Много се извинявам, но не мога да се върна обратно. Компромисно изменение 14. За против. Нека да направим проверка. Компромисно изменение 14. Ще чакам по-дълго. Проверка. НП имат гласове в повече. Гласуването приключи. Приема се. Допълнение към компромис 14. За, Проверка по това допълнение към компромис 14. Гласуването приключи. Приема се. Компромисни изменения 15. За. Против. Проверка. Гласуването приключи. Приема се. 72 за, против, въздържали се, проверка. Извинявам се. 72. Проверка по 72. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18. За, против. Проверка по компромисно изменение 18. Гласуването приключи. Отхвърля се. Извинявам се, сега трябва да вървим подред. 85 за, против 85. Може би не го очаквахте. Изменение 85 за. Против. Въздържали се. Трябва да направим проверка. За съжаление, 85. Проверяваме. Гласуването приключи. Приема се. Отиваме на изменение 90. Изменение 90 за. Против. Проверка. За съжаление, трябва да направим проверка по номер 90. Гласуването приключи. Отхвърля се. 91 за. Против. Още веднъж се налага проверка. По 91. Гласуването приключи. Отхвърля се. 92 за против. Отхвърля се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против Проверка. По първо. Гласуването приключи. Отхвърля се. Сто и десет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 20 за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 Реги 4 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против въздържали се, приема се. 131 за, против въздържали се. Нека да направим проверка по 131. Проверка по 131. Гласуването приключи. Отхвърля се. 132 за. Против. въздържали се. Нека да направим проверка. Проверка по 132. Гласуването приключи. Отхвърля се. 133 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 като допълнение. За. Против. Нека да направим проверка. 137. Гласуването приключи. Приема се. 139 за. Против. Нека да направим проверка. 139. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 24. За. Против. Нека да направим проверка. 139. Компромисно изменение 24. Гласуването приключи. Отхвърля се. 146 за, против. Моля да вдигате ръка. 146 за, против. Проверка. Проверка по 146. Гласуването приключи. Приема се. 147. За. Против. Проверка. Сто четиридесет и Гласуването приключи. Приема се 148 за, против, въздържали се. Същото мнозинство. Приема се. 149 за, против. Проверка. Проверка по 149. Гласуването приключи. Отхвърля се. 150. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласуването приключи. Отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, проверка по 152. Гласуването приключи. Отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 154. Гласуването приключи. Отхвърля се. МВ2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 25 за. Против. Проверка. Проверка по компромисно изменение 25. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 162 като допълнение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Допълнение към компромисно изменение 25. За. Против. Нека да направим проверка. Допълнение към компромисно изменение 25. Гласуването приключи. Приема се. 164. За. Против. Трябва да направим проверка. 164. Проверка. Гласуването приключи. Приема се. 165. За, против, въздържали се. Приема се. 166. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Допълнение към компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 100 като допълнение, извинява се председателя, като допълнение към компромисно изменение 26. Трудно е да се произнесе. Това е изменение 186 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 186. Гласуването приключи. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Приема се. 174 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 188. Край на гласуването. 189 за, против, въздържали се, приема се същото мнозинство, компромис 29, против, за, въздържали се, приема и допълнение към 29, приема се, компромис 30 за, против, въздържали се, приема се допълнение към А компромис 30 за, против. Нека да проверим. Допълнение към компромисно изменение 30. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 200. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 200. Край на гласуването. Приема се. 201. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 204. 202. За. Добре, 201. Нека да проверим 201. Край на гласуването. Отхвърля се. 202. Кой е за? Против. Да проверим. 202. Край на гласуването. Отхвърля се. 203. Кой е за? Против? Нека да проверим. Не попитах се въздържали се, но нека да проверим. 203. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 204. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 205 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 205. Край на гласуването. Приема се 206 за, против, въздържали се. Приема се 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2-1. За, против, въздържали се, приема се 2А1-8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се 219. Допълнение към а, компромис 32. Кой е за? Против? Нека да проверим. 2-9-1-9. Край на гласуването. Отхвърля се 224. За, против, въздържали се, нека да проверим. 224. Край на гласуването. Отхвърля се. 225. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 226. За против. Нека да проверим. 226. 226, край на гласуването. Отхвърля се. 227, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 228, за, против, Нека да проверим 228. Проверка за 228. Край на гласуването. Отхвърля се 229. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Мисля, че се приема, но все пак да проверим. 229 електронна проверка, край на гласуването. Приема се. 2, 3, 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Две, 30, край на гласуването. Отхвърля се. 2-3-1. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 33. За. Против? Въздържай се. Приема се. Компромис 33А. Приема се. Допълнение към 33А. Кой е за? Въздържали се. Приема се. 2-4-0. Кой е за? 2-4-0. Край на гласуването. Две, четири, едно. Кой е за? <clears throat> Против, възражай се, приема се две, четири, три приема се 244 против, въздържали се, приема се 245 против, въздържали се. Нека да проверим. Нека да проверим 245. Край на гласуването. Приема се 246. Кой е за? След това против. Въздържали се. Нека да проверим. 246. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 247. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим, колеги. 247. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Кой е за? Господин председател, мога ли да попитам, когато съобщавате резултатите, може ли да видим резултатите на екрана? Предишния път казахте, приема се, отхвърля се, но не видяхме резултатите на екрана. Добре, отговаря председателят. Компромис 34. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 255. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 256. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 100. 257. Кой е за? Против? въздържали се, нека да проверим. 257. Проверка. Край на гласуването. 257 се отхвърля. Компромис 25 за. Против. Нека да проверим. Компромис 35. Край на гласуването. 257. Приема се. Компромис 36. Кой е за? Против? Нека да проверим. 36. Проверка на 36 като компромисно изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. изменение 265 и 266 заедно. Кой е за? Против? Проверка, моля. Проверка на 265 и 266. Край на гласуването. Отхвърлят се. Две, шест, седем. Кой е за? против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но все пак да проверим. 267. Край на гласуването. Приема се. 267 се приема. Отиваме към следващото. 268. 268. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим. 268. Проверка за 268. Край на гласуването. Един момент, моля. Нещо не работи ли? Същото си е проблем, както преди. Аз нямам възможност да променя своя глас преди да бъде променено, преди да затворите гласуването. Разбирам. Аз не закрих гласуването. 268. На практика не казах край на гласуването. Нека да се върнем към 268. Но сега моля ви, Сменете место от мястото си. Вземете картата и се преместете на друго място. Сега ще помоля техниците да помогнат с... за решаването на този проблем. Седнете на друго място тогава. Сега добре ли е господин Табурано? Да, връщаме се към гласуването, колеги. Изменение 268. Беше проверка на 268. Сега гласуваме още веднъж. Край на гласуването. Отхвърля се. 269. Кой е за? Против въздържали се, нека да проверим. 269. Край на гласуването. Отхвърля се. 270. Кой е за? Против? Да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. 275. Кой е за? Против, въздържали се, нека да проверим. 275. Проверка. 275. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 308 за. Против. Нека да проверим. Много е важно. Компромис 38. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 276 и 277 се гласуват заедно. Кой е за? Против? Нека да проверим, колеги. 276 и 277. Край на гласуването. Приема се. 281. Кой е за? 281. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 282. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 283. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. NV5. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, приема се. 2, 8, 9. Приемат се. 290 за, против. Нека да проверим. 290 проверка. Край на гласуването. Приема се. 291. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 292. За. Против. Приема се. 293. За. Против. Приема се. 294. За. Против. Проверка на 294. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Допълнение към компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Допълнението се приема. Изменение 302. Кой е за? Против? Нека да проверим. 2, 302. Край на гласуването. Отхвърля се. 303. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим 303. 303 проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 41. <clears throat> Кой е за? Приема се. 306. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 307. За. Против. Нека да проверим. 307. Край на гласуването. Приема се. 308. Кой е за? 300. Против? Същото множество и приема се. 309. Кой е за? Против? Отхвърля се. 310. Кой е за? За. Против. Нека да проверим. 310 310. Проверка. Край на гласуването. <clears throat> Отхвърля се. Компромис 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение е 320 322. Кой е за? Против? Нека да проверим. 322. Край на гласуването. Приема се. 323 за, против, въздържали се, приемат се. 324. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 326. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 327. Против въздържали се, приема се 328, против, въздържали се, приема се 330, кой е за? 328 можем да проверим. 328. Връщаме се, колеги, на 328. 3, 2, 8. Край на гласуването. Отхвърля се. 3-3-0. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 332. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 333. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме 333. Край на гласуването. Отхвърля се 3334. Кой е за? Приема се да, компромис 43 да, против, въздържали се, приема се 3, 4, 2, приема се 3, 4, 3. За, против, въздържали се, приема се 344 за, против, въздържали се, приема се 345 за, против, въздържали се, приема се. МВ 24, втора част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Агри 13, за, против, Агри 14, против, е, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, е, въздържали се, приема се. Компромис 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Да. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14.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 Компромис 12. Моля ви за проверка. Край на гласуването. Приема се. 48. Кой е за? Против? Въздържали се. Нека да проверим. 48. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Кой е за? Против? Нека да проверим 51. Край на гласуването. Приема се 58. Изменение 58. Кой е за? Против? Въз Държали се, моля ви, вдигайте ръцете си. Нека да проверим изменение 58. Моля ви, вдигайте по-отчетливо ръцете си. Край на гласуването. Приема се. Нека да минем към окончателното гласуване на доклада. Електронно гласуване и поименно гласуване. Начало на гласуването. Електронно поименно гласуване. Гласувате ли, колеги? Край на гласуването. 34 плюс, 30 минус. Няма въздържали се. Благодаря. Чудесно, колеги. Благодаря, колеги. am very sorry to, to say that our... Извинявайте, колеги, но все още не сме свършили своята работа. Сега ще минем към доклада на Маркус Пипер за директивата за енергийна ефективност. Уважаеми колеги, нека да започнем. Мисля, че доста от вас напуснаха залата. Изменение 46. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, нека да проверим. Моля ви, седнете, колеги. Проверка за 46. Край на гласуването. Отхвърлят се. 42. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 41 за, против. Нека да проверим. 41. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против против, въздържали се. Нека да проверим. 47. Проверка. Уважаеми колеги от първия ред, ако гласувате, ще бъде е, много по-добре за мен. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 49. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис минус 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. МВ2. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. NV2. Проверка на NV2. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Уважаеми колеги, колеги от ТНП, ако гласувате много, ще ме улесните. Всъщност обръщам се към колегите от всички е, страни на залата, не само към вас. Изменение 60. Ами, това са най-важните хора. Те са точно пред погледа ми. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-41, извинява се председателя. МВ-41. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3А. За. Против. Въздържали се проверка. Проверка по компромисно изменение 3А. Гласуването приключи. Приема се. МВ-42 за. Против. Въздържали се. Приема се, но нека да проверим така или иначе. МВ-42. По-добре да проверим. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 16А. За против, въздържали се, проверка. Не можем да кажем. Просто така не е лесно. 16А. Гласуването приключи. Приема се. 65 за. Против въздържали се. Проверка. Проверка по 65. Гласуването приключи. Приема се 68 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Не беше ясно. 68. Гласуването приключи. Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4А. За, против, въздържали се, разделени сте по политически групи. Компромисно изменение 4А. Проверка. Много е трудно да се каже. След такова разделение няма как да гадаем. Един глас повече за социалистите и демократите. Сега вече всичко е наред. Гласуването приключи. Приема се. МВ-43 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ10 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Проверка. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 4Б. За. Против. Нека да направим проверка. Компромисно изменение 4 б Гласуването приключи. Приема се. Изменение 232. За, против, въздържали се, приема се. колеги. МВ-49 трябва да се гласува като допълнение. МВ-50 отпада. МВ-49 за. Против. Проверка. По МВ-49. Гласуването приключи. Приема се. 77 за. Против въздържали се, приема се 78 за, против, въздържали се, приема се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, нека да направим проверка по 82. Гласуването приключи. Приема се.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 Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 до 121. 4 изменения, амблок. За, против, проверка по тези четири изменения. Гласуването приключи. Отхвърлят се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка по 124? Добре. 124. Проверка. По това изменение гласуването приключи, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 123. Гласуването приключи, отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против,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 159 за, против. Нека да направим проверка. 159. Гласуването приключи. Приема се. 154 втората част за Проверка. По 154 втората част. Гласуването приключи. Отхвърля се. МБ-39 за, против, въздържали се, приема се. МВ-40 за, против, въздържали се, приема се. МВ-48 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, Проверка по 184. Гласуването приключи. Отхвърля се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за, против, проверка по 192. Проверка. Гласуването приключи. Отхвърля се. 189 и 190. Идентични. Гласуваме ги заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Отиваме на компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 200. Гласуването приключи. Отхвърля се с един глас повече. 205 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против. Нека да направим проверка по 203. Гласуването приключи. Отхвърля се. 204 за. Против. Отхвърля се, но нека да проверим. 204. Гласуването приключи. Отхвърля се. 206 за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 Гласуването приключи. Отхвърля се. Двеста и тридесет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за. Против. Въздържали се. Приема се. 233 за против, въздържали се, приема се. 235 за, против, нека да направим проверка. 235. Гласуването приключи. Отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 238 и 239. Те са идентични, гласуваме ги заедно. За, против, проверка. Проверка по 238 и 239. Гласуването приключи. Отхвърлят се 241 за, против. Нека да направим проверка. 241. Гласуването приключи. Отхвърля се. 242 за. Против. Въздържали се. Проверка. 242. Гласуването приключи. Отхвърля се. 243 за против въздържали се. Колеги, би трябвало да вдигате ръка. Освен това, моля да не ни пречите. Уважаеми приятелю, зная, че всичко е много интересно тук в нашата комисия, но сега гласуваме. Много съжалявам. Не виждам колегите, които седят там. Още веднъж. Още веднъж. 243. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Не е съвсем ясно. Гласуването приключи. Отхвърля се 244 за, против въздържали се, отхвърля се. Същото мнозинство 245 за, против, въздържали се. Този път се приема. 246. А, то не се гласува, значи. 246 не се гласува, значи. 248. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. По 248. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се, 258 за, против, въздържали се, приема се, 262 за, против, въздържали се, приема се, компромисно изменение 10а, за, против, въздържали се. Разделени сте даже в рамките на политическите групи, така че трябва да гласуваме електронно. Компромисно изменение 10А. Гласуването приключи. Приема се. Компромисно изменение 18 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 267, втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 266, първата част. За, против, въздържали се, приема се. 269, втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-13 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-32 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ-52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 274 за. Против въздържали се, приема се. 275 за, против. Нека да направим проверка. 275. Гласуването приключи. Отхвърля се. 276 за против, въздържали се, приема се, 277 за, против, въздържали се, приема се, 279 за, против, въздържали се, приема се, компромисно изменение, компромисно изменение 19, точно така, за, против, въздържали се, приема се, МВ8 за, против, въздържали се, приема се. МВ12 за, против, въздържали се, приема се. МВ15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 291 за, против Нека да направим проверка. 291. Гласуването приключи. Отхвърля се. 293 за. Против. Въздържали се. Приема се. 294 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 19а за. Против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Става дума за компромисно изменение все пак. Гласувайте, моля. 19А. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 295 за, против, въздържали се, отхвърля се, 297 за, против, въздържали се, проверка по 297. 297. Гласуването приключи. Отхвърля се 298 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 бе за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. МВ 37, втората част за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 56 за, против, въздържали се, се Приема се. Компромисно изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 311 за. Против. Въздържали се. Мисля, че ще отхвърля, но нека да проверим. 311. Един глас в повече за социалистите и демократите. Гласуването приключи. Отхвърля се. 312 за. Против. Въздържали се. Приема се. 313 първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част на 313 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 313 втората част. 313 втората част. Гласуването приключи. Един глас повече за социалистите и демократите. Гласуването приключи. Отхвърля се. 314 за. Против въздържали се, отхвърля се, 315 за, против, въздържали се, отхвърля се, 316 за, против, въздържали се, отхвърля се, 317 за, против, въздържали се, Приема се. 318 за. Против. Въздържали се. Приема се. 319 за. Против. Въздържали се. Приема се. 320 за. Против. Нека да направим проверка по 320. 320. Гласуването приключи. Отхвърля се. 321 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 322 за. Против. Въздържали се. Приема се. 323 за. Против. Въздържали се. Приема се. 324 за. Против въздържали се, отхвърля се 325 за, против. Нека да направим проверка по 325. Проверка по 325. Гласуването приключи. Извинявам се. Извинявам се. Отхвърля се. 326 за. Против въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-45 за, против, въздържали се, приема се. 46 кой е за? против, въздържали се, приема се. МВ 47, кой е за, против, въздържали се, приема се. МВ 54 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18, кой е за? Против, въздържали се, приема се 19 за, против. Може би се отхвърля, но нека да проверим. Изменение 19. Проверка на 19. Край на гласуването. То отхвърля се. Изменение 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 29. Има разделение вътре в политическите групи. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 33. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 34 са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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. 3, 4, 12 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение пето. За. Пето.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 Край на гласуването. Приемат се 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 11. За. Против. Въздържали се. Приема се по именно гласуване. Електронно поименно гласуване докладът на господин Маркус Пипер. Край, край на гласуването. 34 за, 25 против, един въздържал се. Благодаря. Нека да минем към последното гласуване. Както казах, два часа, нали ви прощах? Може би ще свършим по-рано от 2 часа. Нека сега да видим доклада на господин Януш Левандовски по подготовката за прегледа на новогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Парламентът преди предложението на комисията. Изменението е едно за против, въздържали се, отхвърля се две. Кой е за? против, въздържали се, приема с 3 за, против, въздържали се, отхвърля 4, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1, против, за, приема се 10, кой е за, въздържали се, отхвърля се 11, е кой е за, против, въздържали се, приема се 13, кой е за, против, въздържали се, приема се Компромис 2. За. Против. Въздържа се. Приема се. 16 за. Против. Въздържа се. отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Против. Въздържа се. Приема се. 21 за. Против. Въздържа се. отхвърля се. 22 за. Против 22, въздържали се, отхвърля се 23 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 27 за, против. Нека да проверим 27. Проверяваме 27. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздава се. Отхвърля се. 29 за. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 35. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 Със устно изменение. Има ли възражения за устното изменение? Предполагам, че знаете устното изменение. Няма възражения, предполагам. предполагам. Изменение 40 заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 42. За, против. Въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Цялостното гласуване това е последното гласуване за днес. Ще съжалявате, че сме свършили гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздрави! Всичко най-добро, колеги. Моля ви, останете тук до 12.30 часа. Благодаря. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, госпожи и господа, теоретично погледнато разполагаме с 35 минути за три точки. Сигурен съм, че ще успеем да се справим. Всичко е възможно в комисиите, ако работим добре организирано Става дума с информация по три въпроса с кратка дискусия. Физичек Пузик, Адак Герек е Фредрик Федерлей. Три точки. Аз ще се изкажа в продължение на 5 минути, обещавам. Бюджета за 2017 година, мандата за трилога, което е много важно. Важно за нашия комитет. <clears throat> Какво съм включил в първоначалното мнение, това е важно за вас. Ако искате да ме попитате нещо, готов съм да отговоря веднага. Първо, трябва да направим така, че бюджета за 2017 година да стимулира растежа на базата на познанието, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Това са четирите характеристики на растежа. Това е втората ми точка в постигането на такъв растеж изискват добро и успешно финансиране на многогодишните програми, като Козме, Хоризонт и други. Трето, призовавам за възстановяване на някои пера Хоризонт 20 и свързаността на Европа. А пък за хоризонт 2020 20, там успеваемостта е някъде 13-14% за сравнение с 2022 от седмата рамкова програма. Успеваемостта е много по-малка. Може би има и повече кандидати, но все пак. Всъщност това е недостатъчно, което поставя под заплага създаването на европейското изследователско пространство. Това е много важно. Нещо, четвърта точка, констатация от моя страна, поисках осигуряване на достатъчно ресурси за ЕНИЗА. Това е агенцията за мрежовата информационната сигурност. Обсъдихме тези неща в нашата комисия и много от вас разбират причините за това искане. Готов съм да отговоря на въпроси, ако имате. Коментар номер 5 от гледна точка на енергетиката – завършването на вътрешният енергиен пазар е предварително условие за енергийния съюз. Енергийният пазар е изключително важен елемент. Е, сигурността и ефективността и съвместната изследователска дейност. Това са а, моите основни а, коментари включително и проектите от общ интерес, които са много важни за енергийния сектор. Шестата точка в моето становище, важна точка, призовавам за отделяне на допълнителни ресурси за Агенцията за сътрудничеството между енергийните регулатори. Съкръщението е АСЕР – от тази агенция зависят е, много неща, почти всичко. Тя се наблюдава, наблюдава търговията на всички енергийни пазари. И преносите на електроенергия, на всичко зависи от регулаторите, а и от операторите, но от сътрудничество между регулаторите в енергийната сфера е изключително важно – и накрая, но не на последно място, точка 7 насочва вниманието към значението на програмата ИТЕР. Това не е програмата ИТРЕ, а ИТЕР. Тук също трябва да поискаме известен напредък и подкрепа. Търсят се нови ресурси за енергия. Не бива да допускаме забавяне в плащанията по тази програма. Седем големи констатации по моят доклад. Имате ли въпроси? Ако имате такива въпроси, моля ви, може да ги поставите допълнително А също така, ако искате да добавя нещо. Да, да, виждам, че искате думата. Господин Перичка, Господин председател, съвсем накратко знае, че нямаме много време. Искам да ви благодаря за проекто доклада. Мисля, че той е много стабилна база за нашата политика. И от гледна точка на политиката мога да се съглася с основните ви коментари. Искам да подчертая три неща, които според нас не бива да бъдат е, оставени на страни, а и да бъдат акцентирани в доклада с по-големи подробности. Инвестициите в е, научни изследвания и иновации са изключително важни и за конкурентоспособността на Съюза и според мен за бъдещето на нашата мрежа за научни изследвания. Мисля, че трябва да се осигурят достатъчно средства. Вторият ми коментар е за малките и средните предприятия. Няма да повтарям онова, което знаем, че те са гръбнака на економиката в Европейския съюз. Има нужда да насочим вниманието си към програми, за МСП, включително и новосъздадени предприятия, като дадем възможност и за рисково финансиране. Третата точка трябва да има достатъчно финансиране, според мен, и за проекти, които ще дадат възможност за преход на нашата економика, по-конкретно към кръговата економика. Това е изключително голям приоритет в Съюза. Това е не само ключов въпрос, а една цялостна област, която ще помогне за растежа. И трябва да насочим финансиране на сам. Това бяха трите неща, които искам да се добавят към доклада. Иначе в голяма степен съм съгласен с вашите констатации. Благодаря. Ако искате да отговоря веднага. По първото ви искане – може би е необходимо да се кажат малко повече неща за МСП в рамките на програмата Косме. А може да се добави и на други места. Кръговата економика, всъщност това е в портфела на комисията НВ, а не нашата комисия. Очаквам от комисията НВ да се появят допълнителни допълнение, допълнение за кръговата економика. Съгласен съм, че това е важно, но съм готов да приема вашите предложения. Искате да се добави нещо? Да, съгласен съм, господин председател, но всъщност разглеждам кръговата економика и от е, екологична гледна точка и а, е, като цяло. Затова ми се струва, че това е много важен индустриален въпрос е, Доволен съм, че се съгласихте с едно кратко споменаване. Господин Налагол. Благодаря. Съвсем накратко искам да посоча следното. Аз мисля, че мога да кажа, че съм съгласен с това, което беше изложено току-що. Само по отношение на ИТЕР мога да кажа, че сме изключение и не сме съгласни с това. Преди това при преработката на многогодишната финансова рамка гласувахме по този въпрос, но както и да е, бихме искали да повторим още веднъж, че трябва да вземем предвид докладите на Сметната палата за интернет само по отношение на финансирането и е, това трябва да намери отражение в бюджета за следващата година. И позволете ми сега една съвсем конкретна точка да изложа. Тази първа година след многогодишната финансова рамка, ние сега в момента в рамките на тази година установяваме последиците от преработката на многогодишната финансова рамка. Трябва да бъдем внимателни и трябва да видим как следва да бъде изпълнена тази стратегия. Тези финансови инструменти, граунд салонци при Хоризонт 2020, изследователска дейност и така нататък, всичко това трябва да бъде взето предвид. Първата година след споразумението от конференцията за климата в Париж, трябва да видим какви да бъдат първите ни стъпки при изпълнението на политиките и стратегията за борба с климатичните промени. И тук трябва в сферата на индустриалната политика да установим възможностите за съответни мерки, например при енергийната ефективност и нейното финансиране. Също така трябва да бъдат взети предвид и програмите за е, регионално сближаване, за да могат да бъдат е, намалени разликите между отдалните европейски региони. Ние ще вземем предвид цялата тази позиция и ще направим необходимите съпоставки. Връзка с Метната палата, мисля, че този въпрос беше обсъден на широко в бюджетната комисия, която подготви становище по този въпрос. Основното становище, да, вземам предвид, е, че тук е, трябва да включим част като основание за решението – Важното за мен са забавянията по отношение на разходването на средства и последствията от тях. Всъщност това беше включено и в средносрочния преглед. Иначе съм съгласен с това, което казахте за ефективността. Господин Банка, моля. Дякуем, пан председа, за слово. Všetci е, Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа. Всички си спомняме добре, че през 2014 година Европейския съюз е, имаше около 25 е, милиарда под формата на неразплатени задължения. През 2015 тази сума намаля до 17 милиарда, защото няма достатъчно проекти в Европейския съюз, няма достатъчно изпълнение по проектите. И до днес комисията не ни е дала информация относно последиците е, във връзка с е, това неплащане на, на задълженията. Знаете, че когато ние не си плащаме, а пък градовете, например, трябва да платят на своите доставчици. Това води до сериозни проблеми, до безработица, до изкривявания. Затова се мисля, че комисията трябва да бъде призована да направи анализ на въздействието на тези забавени плащания. Проектите се бавят поради липсата на средства, когато не се плаща на време, трябва да се изправим лице в лице срещу последиците. Комисията трябва да ни каже какво точно се е случило. Председателя. Мисля, че тук мога да кажа същото нещо. Тук се засягат правомощията на комисията по бюджети. Аз съответно съм написал онова, което смятам, че трябва да се напише, въздействието на забавените плащания по европейския бюджет. Напълно съм съгласен с вашата бележка. Господин Бенито Зилага. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Бюджетът на Европейския съюз в енергийния сектор – трябва да се концентрира основно върху целите за климата от Парижкото споразумение, поради което смятаме, че е необходимо да бъдат увеличени бюджетните средства за изследователска дейност, най-вече в Хоризонт 2020, защото там, за съжаление, имаше значителни съкрещения на средства през последната година. Естествено, трябва да бъде насърчавана и енергийната ефективност и делът на възобновяемите енергийни източници да бъде увеличен. Също така и собствената консумация – да бъде включена в окончателния енергиен микс. След това планът Юнкер като цяло този план не успя да насърчи съществени инвестиции. Тук е, можем да поставим под въпрос е, самият метод на финансиране на Европейския съюз. Нямаше големи инвестиции за важни програми, като например Косме за малките и средни предприятия и след това финансиране на проекти, които трябва да бъдат изпълнени. Да, има инициативи на регионално равнище или на местно равнище, те като че ли са оставени на страни. Сега, за финансирането на ИТър, ние и преди сме посочвали, че сме абсолютно против този проект, поради което е необходимо – да се спре дори финансирането на този проект, защото там наистина средствата потъват в една голяма черна дупка. И освен това, този проект е върви в е, обратна посока. Там се насърчава електроенергията и проектът е, концентрира всичко само в е, ограничен кръг е, от е, участници и е, наистина тук трябва да имаме някои опасения във връзка с сигурността и безопасността. Също трябва да се мисли и за обезвреждане на ядрените отпадъци, поради което ИТАР трябва да се спре. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Мисля, че въпросите на климата и енергетиката се разглеждат по много сериозен начин. Мисля, че трябва да има повече научна дейност в рамките на Хоризонт 2020. Нека да добавим тук обаче, че е, Хоризонт 2020 ще получи 40% повече средства спрямо седмата рамкова програма. Вие говорите за напредък, може той да не е достатъчен, но така стоят нещата. Бюджета на Европейския съюз нараства. Виждате тук за какъв растеж става дума 40%. Съгласен съм като цяло с общия ви подход. По отношение на ИТЕР тук става дума за синтез, а не за разпад. Това са две много различни неща можем да поспорим с научни термини дали има смисъл от този проект или не. Ние трябва да заложим на фундаменталната научна дейност. Защо не? Може би това е по-важното тук. Фундаменталната научна дейност, а не резултатите, които могат да се очакват в рамките на 10 години, например. Може да се поговори по този въпрос. Госпожа Капел Госпожа Капел, благодаря господин председател. Аз мисля, че като цяло отделните точки бяха обсъдили. Със сигурност трябва да се намери достатъчно финансиране за Хоризонт 2020 и за свързана Европа. Вие посочихте, че сега в светлината на ЕФСИ ефективността е малко по-ниска и за това трябва да се въведат съответни корекции – сега, що се отнася до средносрочния преглед, там наистина трябва да се посочи, че и за ЕНИЗА, и за ЕАСА трябва да бъдат е, отделени съответни средства, така че да има достатъчно финансиране. Аз мисля, че е, и СМС може да бъде при Косме и както колегата Теличка посочи, важно е да може да се осигури заетост. Мисля, че и докладчиците в Сянка трябва да се занимаят с тази тема. Според мен съществените точки са изпълнени. Е, е, е, Председателя, благодаря. По отношение на FC, трябва да кажем, че си искаме парите обратно. Това е най-важното. Даже не да си ги получим обратно, ами да ни дадат 10-15 пъти повече за научна дейност. Това е най-важното. Господин Кохлечек. Благодаря. Аз искам да допълня казаното от колегата Манка. Ние трябва да накараме комисията да посочи цифрови данни за загубите от непокрити задължения. За бъдеще е важно да се гарантира тези задължения да бъдат е, покривани. Сега по ИТЕР. Колегата не знае, че това, което се проучва при ИТЕР, се извършва при слънчева светлина, така че е, в този случай, като че ли това би следвало да се изключи. Имам предвид слънчевата светлина. Благодаря. Да сме по-близки до слънцето. Хареса ми това, което казахте. Госпожа Капел, още веднъж искате думата, така ли? Не, казва госпожа Капел. Председателя говори без микрофон. Uh, well, uh, благодаря на всички за направените коментари. Мисля, че те бяха много разумни. То вече го казах. Е, ще ги взема предвид. Благодаря още веднъж. Крайният срок за внасяне на изменения по проектостановището 24 май 2016 година, 6 часа. Виждате, че можем да приемем почти всички изменения. Крайният срок за индикативните предложения за пилотните проекти е 31 май тази година в 12 часа. Значи изменения 24 май, 6 часа вечерта. Индикативните предложения за пилотните проекти 31 май, 12 часа на обяд. Толкова по този доклад, това становище, мандата за тристранните преговори, който трябва да се даде на комисията по бюджети. Това е наше становище. Стигаме до стратегията на ЕСА в сферата на отоплението и охлаждането. Нашият докладчик е Адам Герек. Заповядайте, колега. Благодаря доколкото разбирам, ще караме по същия начин. Ще трябва да действам като вас, господин председател. Уважаеми колеги, стратегията за отопление и охлаждане засяга използването на около 40% от първичната енергия. Това е изключително важна тема. 50% е енергия за използване. Какво означава това? Би било по-ефективно да има конверсия по отношение на отоплението и охлаждането. Много говорихме по този въпрос вече. Производството на електроенергия може да стане единно по своя характер. Можем да консолидираме единния пазар. Отоплението и охлаждането обаче са местни проблеми. Тези теми са изключително важни и решението за тях трябва да се намери на местно ниво. Нека да подчертаем, че тук се стремим към една иерархия на приоритетите и действията, които трябва да се извършат. За държавите членки, които се присъединиха към МЕСА след 2004 година, трябва да се каже, че основното предизвикателство се крие в санирането на сградите. Това е най-бързия начин за енергийна ефективност, за ограничаване на емисиите на въглероден двуокис и за създаването на нови и голям брой работни места. Ето защо точно за тази цел трябва да се предвидят повече средства и да се премахнат пречките пред фондовете за регионално развитие. Има едно ограничение и мисля, че то е грешка и то трябва да бъде премахнато. Особено, що се отнася до панелните блокове, толкова познати от времето на комунизма в източна Европа. На следващо място прехвърлянето на а, централите към тип когенерация. Тук трябва да се отбележи потреблението на газ. В средиземноморските държави има проблем свързан с глобалното затопляне – и съответно там има нужда от охлаждане. По този начин електричеството и потенциала за отопление трябва да бъдат впрегнати за охлаждане. Това ще изисква съответния инструментариум, ще изисква определено архитектурно развитие, определено пространствено планиране, градоустройство. Добре е да се работи за иновативна научна дейност, за създаването на цяла нова индустрия, която ще помогне за подобряване на положението в околната среда. В Европа се появява една нова специалност, една научна област, поради е, тези проблеми, които аз очертавам тук. Мисля, че моят текст е пределно ясен по всички тези въпроси. Моля ви да го прочетете. Остава ми само да кажа, че крайният срок за внасяне на изменения е на 27 май. само три дни ни остават за изменение. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 12 юли. А гласуването в пленарна зала ще бъде през август. Казва оратора. Благодаря. Сега от името на НП докладчика Къвсянка. Господин Салдарга. Благодаря, господин председател. Мога само да подкрепя докладчика. Отоплението и охлаждането са много важни. Отделно сме говорили по тези въпроси много пъти. Имам предвид отделно за отопление, отделно за охлаждане – мисля, че в доклада се споменават много от важните технически аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Аз мисля, че имаме нужда обаче и от една стратегическа насоченост. Затова ще предложа изменения. Нека да кажа в каква посока мисля, че трябва да са тези изменения. Споменава се, че отоплението и охлаждането са много различни в различните държави членки те зависят от климата, от специфичните черти на държавата членка. Ето защо е много важно да се намесят местните управи. Тук би трябвало да се наблегне малко повече. Трябва да се подчертае, че трябва да има технологична неутралност. Освен това, следва да се наблегне на ролята на местните и регионалните власти. Те трябва да играят по-важна роля в планирането и изпълнението. Районното отопление и охлаждане също е важно в тази връзка. Трябва да се говори малко повече и за финансовите аспекти. Като цяло, трябва да кажа, че Имаме енергиен съюз, е, стремим се към енергиен съюз, имаме и политика за справяне с измененията в климата, очакваме да има по-голяма енергийна ефективност на сградите, очакваме да има и преглед на директивата за енергийна ефективност. Мисля, че в доклада следва да се напишат и ясни насоки за прегледа на тези директиви. Толкова от мое име. Благодаря. Колеги, моля ви да бъдете пределно кратки. Господин Петерсен от името на АЛДЕ, докладчик в Сянка. Thank you very much, Chair. Thanks to the rapporteur uh, for, uh, for this draft. Now, uh, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за проекто текста. Много е важно да се подчертае ролята на отоплението и охлаждането в контекста на проблемите, които бяха описани от колегата. Нека да не забравяме проблемът с газта през последните години и проблемите с отоплението. Има нужда и от възобновяеми източници, за да увеличим ефективността на цялата енергийна система в Европейския съюз. Много е важно да се създават работни места и да се намаляват разходите за бизнеса като такова. Мисля, че ролята на Европейския съюз е да създаде подходяща регулаторна рамка да и съответните законодателства за ефективността, да речем, на отоплението на сградите – Добре е да се поставят съответни цели за отопляване и охлаждане и да се потърсят интегрирани решения електричество от възобновяеми източници и връзки на транспорта с цялата енергийна система. Ние сме готови да внесем изменения в тази насока и очакваме добро сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря, колега. Господин Бенедек Явор, докладчика Русянко от зелените, не присъства. Но господин Тумер, благодаря специално на господин Гирек. Да. Трябва да знаем, че в EFSI няма достатъчно проекти, които са насочени към реновация, саниране на сградите в източна Европа. Има нужда да се насърчи не само санирането, е пренасочването към възобновяеми източници, биомасата при охлаждането, това е много важно. Един въпрос към докладчика, като казахте технологична неутралност. Господин Гирек в точка 15 с поста се казва, че трябва да се спре използването на някои видове съоръжения и дали да не поискаме да се забрани, забранят въглищата за отопление. В Краков, например, за отопление на сградите не е добре да се използват въглища, но кажете технологично неутрално, няма да има възможност да вмъкнем такова изискване. И това малко е изненадва. Благодаря. Господа Арнст, представител на Обединената левица. Благодаря. Като цяло, по редица точки ние бяхме доста приятно изненадани от доклада. Например, също сме на мнение, че енергийната ефективност трябва да играе голяма роля И когато става дума за отоплението и охлаждането, това е много важен параметр. Смятаме, че възобновяемите енергии също трябва да играят по-голяма роля, най-вече в сферата на изследователската дейност. Подкрепяме също и е, това, което беше казано във връзка с ЕФР, европейските фондове и ограниченията които е, за нас са неблагоприятни. За нас е, има известни пречки, както е модерно да се нарича това, най-вече когато става дума за използване понякога на изкопаеми горива и смятаме, че това е проблематично, що се отнася и до течния газ. Е, също тук е, е, са необходими конкретни мерки, най-вече в полза на възобновяемите енергии и трябва много ясно да се покаже в каква посока вървим. Също така имаме проблем с конвенционалните електроцентрали, които също играят известна роля, така че е, според нас ние трябва по-скоро да се отдалечаваме от тях. Говорейки за тази стратегия, говорейки по такива въпроси, за мен лично това има смисъл само ако ние наистина вървим в тази посока и намерим отговор на въпроса как да увеличим дела на възобновяемите енергии и енергийната ефективност. Е, за тази цел са необходими повече средства и действителност тук трябва да се направи пробив. Това е свързано не само с старите времена на комунизма, има и много нови сгради, които са построени след падането на комунизма и които са изложени на мерки, на необходимост от мерки за енергийна ефективност. Аз мисля, че трябва да имаме основен подход и да го спазваме. Благодаря, госпожо. Сега ще помоля преводачите да останат малко по-дълго на заседанието. Ще ни бъдат необходими някъде около 10 минути. Ситуацията е малко необичайна. Не можахме да приключим с гласуването по-рано. Доколкото да разбирам, нашето искане се приема. Разполагаме с 10 минути за дискусия. Следващия от оратор, госпожи Казах вече, че 50% от енергийното потребление се използват при производството на топлинна енергия и в охлаждането. Това е доста голяма цифра и всъщност става дума за четири основни точки, които много добре са представени в доклада. Първо става дума за сградите, е, където топлоизолацията е изключително важна във връзка с е, емисиите на въглероден диоксид и ефективното използване на енергия. Тук трябва да посоча и директивата за енергийна ефективност за сградите. Знаете, че тя е част от Рефит програма от текущата година и е, днес е, ние установяваме, че тази директива е транспонирана на много места в недостатъчна степен, най-вече когато видим ниския процент на реновирани сгради. Това показва, че темата за отоплението и охлаждането в различните държави членки се е, третира по различен начин. Второ, интелигентни сгради, интелигентни системи за а, оптимиране на управлението на енергийно търсене. Тук на първо място ще трябва да се предвидят достатъчно средства за изследователска и развойна дейност, наред с регулаторната рамка и мерките за нейното осигуряване. Трето, климатизацията, е, охлаждането, което е изключително важно в южните страни. Тук вече е, трябва да се говори за висока енергийна ефективност и трябва да има повече изследователска дейност в тази насока. И четвърто, оптимално използване на соларни съоръжения за индивидуално потребление, т.е. да има е, по-добри централи. Благодаря. Благодаря. По една минута за още двама оратори. Господин Бланко Лопес и господин Количка. Мистер Ковлича, 1 минут 30 секунд. Та справа се за... Благодаря. Наистина много е важно, че се обръща внимание на техническите решения. Това е обаче един от трите аспекта. Първият аспект, който е най-важен за стратегията, е свързан с едно теоретично проучване. Например, в Дрезенския университет се работи по теорията на екс-реги. Това е използване на е, енергия при е, отопление и охлаждане. Аз е, съм отделил внимание на тази тема в докторската си работа, поради което съм добре информиран. Мисля, че тук трябва да поставим акцента в бъдеще. Практическите решения са добре разгледани. Това, което ни липсва са отпадъците обаче. Например, когато става дума за топлинни помпи, има много отпадни води, която, вода, която трябва да се използва. И то не само отпадните води, но и съдържащите се в тях вещества. В известно отношение това могат да бъдат опасни вещества, поради което ви моля да изтъкнем в еднаква степен и двата аспекта – теоретичното изследване от една страна и отпадъците от друга страна. Благодаря. Uh, Тук имаме и представител на Европейската комисия от дясно на мен – има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Благодаря ти. Толкова внимателно отбелязахме коментарите на вас, във вашата комисия. Очакваме да видим окончателния вариант на текста и след това ще го вземем предвид в нашите предложения за действия за отоплението и охлаждането. Не зная дали имам възможност сега да говоря на някои конкретни въпроси, но като цяло сме съгласни с коментарите, които бяха направени. Огромното значение на енергийната ефективност в сградите, обновлението, санирането на тези сгради, използването на енергия от възобновяеми източници. Мисля, че тези неща присъстват в нашия доклад. И така очакваме пълния текст на доклада на вашата комисия. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин докладчик. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Мисля, защо, защото дебатът по този въпрос може да бъде много дълъг и много интересен от чисто техническа гледна точка ние не предлагаме нищо ново. Е, знаем е, как се какво е отоплението и е, какви технологии се прилагат в съответните държави. Като цяло обаче има един основен фактор, всъщност това е приоритетите в дебатите с докладчиците в Сянка, мисля, че ще успеем да намерим консенсус за основните приоритети. И една от, един от тези приоритети трябва да бъде санирането на сградите. Погледнете сградите в Брюксел, Орви. ви. А как могат да бъдат изолирани тези сгради? И това е сериозен проблем. Има доста стари исторически сгради, които са необходими, а в държавите членки, които се присъединяха през 2004 година, има цели жилищни комплекси, където трябва да се направи пълно саниране и няма смисъл да се отоплява, ако самата сграда не е с добра изолация това всъщност показва един много ясен приоритет. Надявам се, че ще успеем да постигнем консенсус с колегите за тези приоритети. Благодаря, колеги. Благодаря на докладчика. Благодаря на колегата Герет. Срокът за измененията е 27 май, 12 часа. Гласуването в комисията ИТРЕ ще бъде на 12 юли 2016 година. След това ще гласуваме в пленарно заседание, евентуално през септември. Благодаря ви. Точка 13 сега. Ефективно намаление на емисиите и да, инвестиции в нисковъглеродна економика. Много важна тема. Извинявайте, Извинявам се от името на докладчика Фредрик Феделей и докладчиците в сянка не разполагаме с време днес да разгледаме вашия доклад. Мога да ви предложа нещо за бъдещия период. Да отложим дискусията за 13-14 юни Значи на следващото заседание на комисията след по-малко от месец три седмици. Нека да променим срока изменение 15 юни след нашето заседание. Това е моето предложение за сега. Всъщност виждате, че нямате, нямаме друга възможност и. Сега ще помоля докладчика само да каже няколко думи за това, което предложих. Благодаря, господин председател. Да, има проблем за заинтересованите страни. Можем да започнем дебата, за да имаме възможност да проверим сериозен дебат заедно с докладчиците в сянка. Ще обявим кога ще бъде дебата. И е хубаво, че срокът за изменения се появява след дебата. Така ще има възможност за реакции и да се оцени работата, която вършваме. Да, ние а, с нетърпение очаквахме дебата днес, но всъщност сега се видя, че ще бъде след три седмици, и ще има време да се подготвим добре, вместо да бързаме. Благодаря, Фредерик. Възможно ли да продължим дискусията по тази точка <clears throat> в Страсбург и да се организира отделно заседание там? Но тогава други участници, които участват в, присъстват в залата тук, сега няма да могат да бъдат в Страсбург. Добре е да го направят чрез интернет. Ще поговорим за едно такова решение и ще видим какво да предложим като най-добър вариант. Ще държим връзка с вас. А пък вие да съобщете на докладчиците в сянка. Искам още веднъж да се извиня на всички, които са очаквали тази дискусия днес. Не можем да я проведем. Благодаря на всички членове на комисията. Благодаря на преводачите, които останаха по-дълго с 13 минути. Следващото заседание ще бъде на 13-14 юни в Брюксел или пък в Страсбург преди това.